Фарерските острови, тъй като те се отказаха от преговорите на този етап. Благодаря ви. Благодаря, госпожо комисар. С това приключваме разискванията по този въпрос и преминаваме към следващата точка от дневния ред. Докладът на господин Чичестър, Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност. ЕНИСА. Давам думата на докладчика за 4 минути. Госпожо председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. Докладът се отнася до една агенция, която има отношение към сигурността, мрежовата сигурност, сигурността на интернет. Това е нашият четвърти опит да дефинираме ролята и задачите и целите на тази агенция. Искам да благодаря изключително много на екипа от докладчици в Сянка, колегата Ейлер, за много конструктивната помощ и работа по доклада специални благодарности за госпожа комисаря за конструктивния подход и подкрепата към, този, за този проблем. Ние търсим ефективност и добри резултати от работата на агенцията. Искам да благодаря и на ирландското, кипърското, датското и полското председателство, които всички те се опитаха да договорят, да влязат в преговори за задачите и условията за създаване на агенцията. И ако мога да кажа на колегите, ако разгледате текстът на регламента, ще видите е, как се отрази нашата работа по изменение на този текст. Ние пренаписахме голяма част от него и мога да кажа, че го подобрихме. Тоест, агенцията в момента е много по-добре може да се справи с проблемите в бъдеще. Става дума за мрежова и информационна сигурност и е изключително важно да имаме надежна европейска агенция по тази тема. Ние пре формулирахме компетенциите, целите, задачите на агенцията – Въведохме нива на управление под формата на изпълнителен съвет, който според нас ще подобри управлението на съвета. Пренаписахме отговорностите на управителния съвет – увеличихме задълженията за отчетност на управителния съвет и на изпълнителния директор. Те ще могат да идват пред съответните комисии на парламента и да се отчитат а, и да им се търси отговорност. Въведохме клаузи за сметна, Европейската сметна палата и ОЛАФ, така че да има по-голяма възможност за отчетност на дейността на агенцията и много важно, конкретно предвидехме да се създаде клон на агенцията в Гърция, може би колегите не са наясно, седалището на агенцията е в Ираклион, в Крит. Прекрасно е да се работи, но все пак става дума за остров и не е толкова лесно да се осъществят транспортни и комуникационни връзки с останалата част от континента. 7 години е срока за действие и предвиждаме да има преглед на работата и към края на петата година от този срок. Според мен всички тези мерки ще допринесат за това агенцията да бъде готова да се справи с е, предизвикателствата, е, свързани с киберсигурността в бъдеще. Тя следва да подпомага Европейския съюз да разработва политиките, да увеличава капацитета, да развива сътрудничество между частния и, обще, и публичния сектор, да създава възможности за сътрудничество с трети страни. Даваме също възможност за по-голяма гъвкавост при решаване на проблемите, които ние дори не можем да предвидим сега. Това е докладът, който ви представям. Ация, е, комисария Круес. Благодаря. Давам думата на госпожа комисар Нели Круз. Благодаря, госпожо председател. Този регламент доказва, че разумно човек никога да не се отказва ако е сигурен, че е прав. И искам да кажа, че свършна добра работа благодарение на парламента, съвета, с постигнато споразумение за подпомагане на нов регламент за ЕНИСА. Така се дава на тази агенция не само нов мандат, а ясен мандат за следващите 7 години. Сърдечно искам да благодаря на докладчика, господин Чечестър и докладчите в Сянка по тази тема. Свършена е много работа. Знам, че списъка на представителствата, на които трябва да благодарим, е сигнал, че това досе обсъдено на длъж и на шир. Според комисията е от съществено значение ЕНИСА да продължи работата си, то ефикасно в оперативен порядък. Затова е важно да се започне този дебат и да обсъдим наскоро приятата стратегия за киберсигурност в Европа. За тази цел се нуждаем от Европа, от ЕНИСА – ЕНИСА, която да изиграе ключова роля в стремежа на Европа към сигурни мрежи и системи. Ако това не е било ясно в началото на създаването на ЕНИСА, сега е напълно ясно, че има нужда от тази агенция. След дълги дискусии, като казвам дълги, наистина те са дълги, аз не вярвам в задгробния живот, но има чувство, че човек се нуждае от задгробен живот, за да види края на тази процедура. И макар трудностите, вече има нов мандат, който се ползва с моята благословия. Сега вече може да надграждаме върху постигнатите от агенцията успехи, сред които се включват области като общо европейските упражнения и учения за сигурност със съответни трети страни, анализ на глобални заплахи, обнародването на най-добри практики в ключови области и на следващото място новия мандат, който позволява на, Евро... на ЕНИСА да играе ключова роля в мрежовата и информационна сигурност. ЕНИСА ще е по-ефикасна и ще е по-близо до факторите, с които работи. като тук се включват европейските институции, частния сектор, държави членки. И на последно място, председателството потвърди, че съветът ще приеме приятия компромис. Очакваме окончателното гласуване утре. Мисля, че има бъдеще за ЕНИСА. Има въпиваща нужда от тази агенция. И е хубаво, че дадохме яснота на хората, които работят в този орган. Благодаря. Благодаря на комисаря Рита Хаук. Липсвам. Значи следващия в списъка на политическите групи Ейла за две минути НП. Благодаря ви, госпожо председател. Госпожо заместник председател Круз, господин Чишеста, уважаеми колеги, уважаеми докладчици в сянка, е ние се не е само цел не се дискутираше агенцията. Дискусията, свързана с ЕНИСА, е свързана с едно от най-големите предизвикателства за единия пазар. Свободата европейските е, граждани да ползват е, новите дигитални възможности. Това, което трябва да направи ЕНИСА, да осигури нужната експертна помощ на европейско ниво. Трябва да има сътрудничество с държавите членки, които не са постигнати толкова голям напредък в тази област. Трябва да им се помогне. Това е целта на ЕНИСА. Тя е, е част от една стратегия, стратегия за Центъра за борба с киберпрестъпленията на Европол, също стратегията, за която спомена госпожа Круз, за сигурност Киберсигурността е изключително важна за нашето общество. За това става дума. Имаме някои основни искания. Проведохме дискусия с комисария. Тя е посветена на тази тема. Тя има стратегия. Тя за водеща роля, както спомена и господин Чичеста. Ние приветстваме това. Не става дума къде да се разположи ЕНИСА, не става дума за организационни аспекти, а тук говорим за а, едно блокче, което ще ни позволи а, да се справим с проблемите в киберсигурността. Надяваме се, че ЕНИСА ще продължи да бъде това градивно блокче, и в бъдеще и че ще има и други инструменти, които ще ни позволят да действаме в тази област. И това е наложителен дебат, който трябва да водим. Благодаря. Сега от групата на социалистите и демократите госпожа Тикало. Благодаря. Сигурността на мрежите и на данните е изключително голяма. Европейския съюз има нужда от една мощна дългосрочно работеща агенция. В качеството си на докладчик в Сянка аз считам, че по отношение на единица член 2 и 3 са най-важните. Там се формулират целите и мандата на агенцията. Тази агенция ще има отговорности за прилагането на всички законо, законови текстове, свързани с мрежовата и информационна сигурност. Също така агенцията трябва да допринася за разширяването на капацитета на страните членки при откриване на евентуални проблеми, на евентуални пропуски в информационната сигурност. Изключително важно е да има и съответен бюджет. Персоналът трябва да бъде директно включен и да се занимава директно с изпълнението на мандата на тази агенция. Тя според мен ще има и международна роля. За това според мен и мандата и трябва да е по-дълъг от 7 години. Благодаря. От името на групата АОДЕ давам думата на колегата Валеан. Най-напред искам да приветствам докладчика Чичестер. A... За това, че настоя да има истински дебат. Някои си спомнят, че от 2010 има предложение на комисията, т.е. след три години на интензивни преговори с комисията и съвета можем да преминем към гласуване. Надяваме се на успешен изход. Не често се случва реалните въпроси да бъдат засягани, реалните политически проблеми да бъдат решавани, като се оставят на страна табутата и отделните интереси. И господин Чичестер спа да изготви един чудесен доклад, да предизвика дебата за ефикасното управление, как да се изразходват по най-добър начин ресурсите, как да се гарантира пълна прозрачност – ние приветстваме всичко това в времена на кризи, на недостатъчни ресурси и се надяваме а, това да продължи. Новието бюро за връзка в, в Атина Считаме, че е компромис ще има възможност да привлече по-квалифицирани специалисти, които да работят за агенцията. И агенцията сега има възможност да вземе подходящо място в битката а, срещу киберпрестъпленията. Тя трябва да бъде ефикасна а, при справяне с а, зачастяващите кибератаки и киберзаплахи. Не трябва да се ограничават ресурсите в това отношение. Знаем, че реалните войни може би в бъдеще ще водят именно в киберпространството. Това е предизвикателство и ние трябва да го поемем, ако искаме да има една стабилна, сигурна, добре обезпечена европейска институция. Благодаря, господин Дотер, за една минута. Tack, fru ordförande. Jag vill tacka благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на господин Чецестер за свършената работа. Искам да благодаря на докладчица в Сянка за оказаната помощ през последната година и на комисаря Крус. Благодаря ви за работата свършена по ЕНИСА. Много от нас извлякоха полуки от дейността на ЕНИСА. В крайна сметка тази агенция има за цел събиране на информация за мрежата и информационната сигурност. Мерките в бъдеще ще опростят и облегчат работата на агенцията. При все това, мрежовата сигурност е политическа област, която е наскоро създадена. Опитваме се да установим кой трябва да се защити от кого и как. Едни са има редица функции за събиране на информация. Миналата година имаше много нови заявления. Питам се дали не трябва да преразгледаме положението. Да речем, какво иска парламента, какво искаме да направи, какво искаме да се подсили. Благодаря. Ангоракас за Зелената левица. Благодаря. Разискванията по отношение на седалището на агенция, дали ще е в Крит или в е, Атина или в Хага, демонстрират големите економически интереси, които са свързани с това. Като позицията на парламента е по-реакционна от тази на комисията. Имаше предложение да се създаде нова агенция, която да замести е, старата, включително и с полицейски правомощия в борба с тероризма в киберпространството и осигуряването на мерки за, пре... за защита на данните. Тоест, предлагаше се създаване на един е, репресивен орган в Европа под протекст да се защитава е, неприкосновеността на личния живот и личните данни. Агенцията се предвижда да има връзки с академичните среди, да развива и вътрешния пазар. За мен по този начин се изразяват още веднъж противонародните тъжнения в Европейския съюз, антидемократичния му характер. Благодаря, господин Цукалас. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Боя се, че не съм съгласен с докладчика. Нито парламентът, нито комисията бяха на нивото, що се отнася до Аниса, а това е важна структура аз следя работата на Ениса от самото начало и беше ясно, че трябваше да се подсили Ениса. Със седалище в Гърция. Бих искал да ви информирам, че университета в Хераклион е център за високи постижения на европейско ниво. И че в Крит имаме опит в използването на мрежи. Относно персонала на ЕНИСА, има редица неща, които изискват да се предприемат действия. Аз ще гласувам против предложението, направено в този доклад. Благодаря колегата Друцас. Благодаря. Отново трябва да подчертаем колко важна е НИСА. Тя има изключително ключова роля за бъдещето, но за съжаление се прие един компромис в е, е, контекст на много силен натиск върху Гърция и е, постигнатият компромис в никакъв случай не отговаря на много важните жертви, които направи Гърция в тази толкова тежка ситуация, за да даде възможност на Ениса да функционира така, както се очаква. Комисията следва да оцени е, въздействието от това, че ще се прехвърлят кадри, открит в Атина, Особено да се оценят разходите и е, недостатъците, свързани с факта, че една агенция ще функционира на две различни места. Фактът, че е, ще трябва да се работи практически разделено. И е, ако се окаже, че ще има прекалено разхищаване на средства, решението трябва да бъде преразгледано. Господин Ван Нистелрой. Госпожо комисар, мрежите, информационната инфраструктура и тяхната сигурност в информационното общество са от ключово значение – Киберпрестъпленията са задълбочаващ се проблем. Те, е но научно-следователски институт в Холандия смята, че само в моята страна около 10 милиарда евро е стоеността на щетите за цяла година. Миналата седмица имаше инцидент в банка ING. За щастие нямаше парични загуби, но това се отразява върху доверието на гражданите в нашите системи. ЕНИСА е важен фактор в Европейския съюз. Мрежите ни трябва да са стабилни, безопасни и сигурни. Може да се подобри положението по отношение на европейските регулатори. Виждаме, че има тенденция към увеличаване на киберпрестъпленията. Както каза господин Елиас, Току-що в Хага, в Европол се откри Център за киберпрестъпленията. Имам два въпроса. Какви са допълнителните разходи, свързани с преместването на агенцията в Атина, оперативния щаб и отделени ли са средства за тази цел? Според мен събития се развиват толкова бързо, че след три години трябва да направим преглед, а не след пет, както е предвидено. господин Чечестър бе много упоред в депата, което е хубаво, но се питам, разполагаме ли с достатъчен инструментариум, за да се справим с развоя на събитията. Благодаря господин Калфин за минута. Благодаря, госпожо председател. Госпожо вице-председател, най-напред искам да изразя задоволството си и да благодаря на докладчика, че сложи, доведе до край триалога с съвета. Няма съмнение, че киберсигурността е въпрос, който нараства по значимост през последните години. Няма да има разширяване на дигиталната економика, ако нямаме една устойчива мрежа и информационна система. Ето защо е необходимо да видим цялата институционална рамка за гарантиране на киберсигурността в Европа. Радвам се, че имаме предложението на Европейската комисия, имаме стратегията за киберсигурност, имаме и директива, която ще бъде разгледана от парламента. Бих искал една по-амбициозна директива за ЕНИСА. Бих искал ЕНИСА да е в състояние да няма ограничен мандат, да може да работи по-добре за решаване на проблеми с киберсигурността. Това, с което разполагаме към момента, е добър резултат. Трябва да го подкрепим с гласуването си и да очакваме следващия документ по този въпрос. Благодаря. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Господин Миколашък е първият оратор. Благодаря, господин председател. Интернет е най-широко използваната медия от всички възрасти. Естествено има и по-малки и по-големи проблеми със сигурността, с това се сблъсква всеки програми, които се разпространяват без е, наше знание, е, навлизат като вируси, те така и се наричат и причиняват инфекции, така да кажем. Добре защитеното оборудване ще е, даде възможност да се справим с вирусите в нашата работа. За това ни е необходима и сигурността на интернет потребителите трябва да са наясно как да се възползват от мерките за сигурност. Считам, че тази агенция е необходима, но трябва да е ясно какви правомощи и какви отговорности ще има тя и как ще постига резултати по време на економическата криза трябва да търсим и максимално ефективно разходване на средствата. Според мен ЕНИСА трябва да се разположи в Брюксел. Госпожа Есая, заповядайте. Господин председател, уважаема госпожа комисар, киберсигурността е основен въпрос, тъй като става дума за огромна запласка за Европа. В новата стратегия на комисията, като отправна точка, се отчита, че всяка държава членка трябва да се опита да се справи с нападенията, да може да се възстанови след като е бил обект на атака. Трябва да се подсили а, възможностите и НИСА да действа за борба срещу а, киберпрестъпленията и това на европейско ниво. Чрез този регламент а, се създава система за защита на мрежите. А, кибератаките а, може да постави на колене едно общество по-бързо, отколкото танковете. Затова е необходимо да се действа бързо. Трябва да се защити също и е, личния живот на хората, както и предприятията. Господин Енчо, за една минута. Благодаря, господин председателю. Най-напред искам да поздравя господин Чичестър и приветствам споразумението, постигнато във връзка с продължаването на мандата на ЕНИСА. Смятам, че защитата е, на е, мрежите и на информационните потоци трябва е, да бъде приоритет в Европа, като се има предвид какви вреди могат да бъдат нанесени чрез тях. А, само ЕНИСА е тази, която има необходимата експертиза за защита срещу такива атаки. За това и ролята и трябва да отразява нейната отговорност. Необходимо е да бъдат разширени и да се подкрепи развитието на мрежите от екипи за бързо реагиране при опасност за информационните мрежи. Трябва да има общо европейски подход в тази връзка. Както често съм казвал, на европейско ниво трябва да бъдат създадени, създадени възможно най-високи стандарти за защита защита и ЕНИСА играе централна роля в това отношение. Благодаря. Давам думата на господин Пашка. Благодаря, господин председател. Скъпи, скъпа госпожо комисар. ЕНИСА е с седалище в е, Хераклион и е, в момента ние мислим как е, всъщност да организираме работата на тази институция с един по-дълъг мандат от 7 години. Не бива да се продължава с а, импровизациите, защото те се отразяват неблагоприятно на резултата от дейността на Едина, ЕНИСА. През 2004 година вече са из, приети препоръки за определяне на обхвата на дейността. ЕНИСА би трябвало да бъде добре оборудвана технически, за да може да отговори на новите предизвикателства в областта на техниката и технологиите. Изключително сериозно трябва да се отнесем към въпроса за новия мандат на ЕНИСА. Госпожа Кресли има думата сега като последен оратор. Господин председател, като член на междуинституционалната група във връзка с агенцията, аз приветствам е, този правен акт. Това е един от първите текстове след е, новото споразумение. Бих е, е, подкрепила и двете седалища, е, едно в Хераклион, едно в Атина, но крайно време е да вземем решение в полза на едно от седалищата. Именно тази агенция показва колко абсурдно е една подобна агенция да а, има седалище на гръцки остров, който е много трудно достижим, особено през зимата. С тази агенция а, ние имаме възможност да предоставим най-сетне истински добри условия за работата на една такава агенция. Позволете ми сега да дам думата на комисаря Круз. Благодаря, господин председателю. Господин председателю, госпожи и господа евродепутати, бяха споменати двете съдалища, те бяха поставени под въпрос. Аз е, ще се опитам да мисля на езика, който познавам най-добре и ще се опитам да преведа една поговорка. чайникът се присмял на тенджерата и е обвинил за това, че е черен. за мен е достойно функционираща тази агенция. Никога през моята глава не ми е минавало, че никога през моята глава не ми е минавало на ум, че за това, че Европейският парламент има две седалища в Брюксел и в Атина, той не функционира добре. Всички е, изказали се тази вечер изразиха е, своето отношение към значението на този орган. Те го осъзнават. Е, мнозина от вас е, е, изрично е, споменаха някои случаи, но е, ние е, знаем, че е, защитата е, е много важен въпрос и за това трябва да сме готови да я осъществяваме. Така че днес изглежда възможно да осигурим бъдещето на ЕНИСА. И ние сме тези, които трябва да направим така, че да екипираме агенцията със средствата необходими за изпълняване най-ефикасно на нейната задача. Както и вие казахте, тя трябва да бъде резултатно функционираща, е, ефективна, да води до резултати, за да се оправдаят парите на дънкоплаците, вложени в нея. Въпросът е как да привлечем в тази агенция най-талантливите хора. Градивното сътрудничество между парламента, съвета и комисията е от основно значение тук и аз стискам палци тази вечер да стигнем до хепи енд, ако мога така да се изразя. Някои от вас все още изпитват известни колебания и за това ще им предложа някои конкретни факти и цифри. Сигурна съм, че тогава ще бъдете убедени, че парите не са аргумент. Проучванията са доказали, че общата ефективност възлиза на 50% успева, печалба в сравнение с зададените цели, 50% преизпълнение, говорим за 2,5 милиарда евро. Не говорим за фрагментация. Бизнес моделът в този случай се опира върху един много интелигентен подход. И преди да се породи недоразумение, ще кажа, че това не е мое предложение. И по-компетентни хора са го направили да се раздели оперативната част от частта, свързана с проучванията и научните изследвания. Казвайки това, мисля, че а, ние не ловим с трици маймуни в случая. Напротив, е, ни се работи много ефективно. Тя оправдава средствата, които са вложени в нея. Аз а, съм много благодарна за онези, които подкрепят това виждане, особено на докладчиците и докладчиците в сянка. А, всички докладчици в сянка и най-вече тези, които присъстват на сегашното заседание. А, този подход ще позволи е, да е, Наниса да осъществява работата си е, както, така резултатно в бъдеще, както и до сега. Благодаря, госпожо комисар. И накрая искам да дам думата на господин Чичестър за заключителни бележки. Благодаря, господин председател. Позволете ми да благодаря на всички колеги, които участваха в дебата. За мен бе е, особено приятно да установя, че очевидно е, няма големи различия и ние сме в състояние да постигнем съгласие. Е, изключително важен е въпроса за информационната сигурност. Има ново изследване от 2004 година, което но междувременно вече има и ново изследване по поръчка на комисията, което подчертава определени заключения, които са важни за нас. Много важно е да имаме директен контакт с специалистите по киберсигурност и да можем да се доверяваме на системата за сигурност. Това е изключително важно послание в резултат на нашите дебати и изслушването, което проведохме. имаме е, няколко основни рубрики е, и е, проблеми, е, с които се сблъскваме и е Тиният от тези проблеми е, че европейските институции са в опасност. Те не са надежно е, оборудвани срещу е, кибератаки. Така че това е изключително важен момент. Е, някои от е, възможностите, е, които съществуват е, за подобряване на положението, е, ще бъдат включени в е, е, конкретните предложения. И аз се надявам, че агенцията в бъдеще ще бъде и много по-добре оборудвана и екипирана и ще има и съответния мандат, който ще й позволи да работи далеч по-ефективно и да осигури една по-голяма степен на сигурност. Благодаря. Утре ще гласуваме по обсъждания документ. А сега